Преминаваме към следващата тема. Въпросът с искане за остана отговор на тема Инициативата за заетост сред младите. Госпожа Лукашевица. Thank you, Madam Chair. Uh, the crisis has caused youth unemployment to благодаря. Кризата задълбочи изключително много младежката безработица до притеснителни нива. Много млади хора не могат да е, започнат работа и съответно не могат да водят независим е, живот на млади хора. За да се е, реши този проблем бе приета през 2013 година инициативата за младежка заетост. Целта е да се предостави е, финансиране на най-засегнатите региони в Европа, включително посредством програми за гаранция за младежка заетост. За да се прилага възможно най-скоро инициативата за младежка заетост бе изтеглена напред и от 1 септември 2013 се започнаха да се отпускат средства за нея но вече една година са изминали и резултатите на практика не се покриват с очакванията. Очакваше се да могат да се абсорбират бързо средствата, но мерките не доведоха до възможности за справяне с младеж работица. Просто бяха пропуснати ред възможности. Инициативата бе при, предложена първоначално от Европейския съюз. Съвет, извинете. Но след е, година и половина страните е, членки не използват съответните ресурси е, или ги използват далеч под очакванията. Освен, че няма ликвидни средства за започване на мерки по тази инициатива, проблема е, е, че трябва да има по-високо ниво на предварително финансиране. Ние трябва да видим защо страните членки не реагират. Съвета трябва да ги окоръжава бързо и енергично да изпълняват мерките по тази програма и страните, които са най-засегнати е, по отношение на безработицата всъщност изостават най-много в прилагането на схемите за гаранции за младежка заетост. Необходимо е да има много по-широко разгърнати политики в това отношение. Какво може да обещае съвета? Може ли да осигури стабилно финансиране на инициативата за младежка за етос, когато се изчерпят предварително изтеглените средства. в рамките на 12 месеца, след като влезе в сила изменения модифицирания регламент, ще трябва да се отпуснат и по-високо ниво на предварителни средства. Въпросът е какво може да направи комисията, за да осигури бързото използване на тези средства. Може ли съвета да обещае, че ще направи оценка на напредъка след 6, месеца след като влезе в сила изменения регламент? и как е, очаква съвета да действа, ако резултатите не отговарят на очакванията, дори с е, настоящото ниво на финансиране. Благодаря, давам думата на госпожа Лукашевица. Госпожа председател, е, уважаеми дами и господа депутати, много се радвам, че можем да поговорим за, за положението на пазара на труда, особено що се отнася до младите в Европейския съюз. Председателството смята, че темата е изключително важна и трябва да се да подобрят условията за онези групи, които се сблъскват с най-големите предизвикателства при намирането на работа. В тези групи попадат младите хора и сред тях особено засегнати са онези, които нямат подходящо образование и умения. Борбата срещу безработица сред младите е много важна за гарантирането на устойчивост на пазара на труда. В стратегията Европа до 2020 година се набляга особено на прилагането на ефективни мерки за справяне с безработицата сред младите. Положението е такова, че безработицата сред младите вече все още е на твърде високи нива в много държави членки и по този начин остава много неизползван човешки талант, загуба на човешки ресурси и също така се стига до големи вреди за по-нататъчни по-нататъчната заетост на тези млади хора. В тази контекст гарантията за младите и финансовите разпоредби на инициативата за заетост сред младите са особено важни. И двете мерки имат за цел да се борят срещу безработица сред младите в най-засегнатите райони, т.е. там, където тя е над 25%. Един от добрите примери тук е Латвия. Латвия е една от страните, в които приложението на гаранцията за младите започна през януари 2014 година. И вече виждаме първите резултати. Безработицата сред младите е спаднала с 3,8% през 2014 година. И така, много зависи а, от програмите, които се подбират от държавите членки. Ясно е обаче, че трябва да се направи повече. Въпреки обещаващите стимули, предоставени от а, инициативата за заето сред младите и гаранцията за младеща, а, тези а, мерки не са панацея, която да може да разреши сериозните проблеми с безработицата сред младите в Европейския съюз. Има, те са само част от множеството инструменти, с които можем да подходим. Както знаем, краткият период на приложение на инициативата за заето сред младите, в сравнение с многогодишната финансова рамка, означава, че напредъка през първите години ще бъде от решаващо значение за напред за успеха на инициативата. Това може да помогне за справяне е, с проблемите, с които се сблъскват милиони млади европейски граждани, които нямат работа или пък нямат адекватен достъп до образование или обучение. Затова искрено вярвам и се надявам, че е, депутатите в Европейския парламент са съгласни и с мен, че не можем да си е, позволим повече забавения при приложението на инициативата за заедостта сред младите, защото така нейното въздействие ще спадне. Един от основните проблеми при приложението е липса на достатъчни парични потоци за прехвърляне на авансови средства на бенефициарите. Председателството иска да подчертае значението на настоящото законодателно предложение за ускоряване на приложението на инициативата за заетост. За това съм напълно съгласна с Европейския парламент, че предоставянето на финанси на държавите членки в по-ранен етап на приложението е отрешаващо значение за подобряването на ефективността и за, пред... и за постигането на осезаеми резултати по-бързо наличието на достатъчна ликвидност в началото на процеса на приложение ще позволи по-бързо предоставяне на съответните мерки в областта на политиката, в, предвидени в националните планове за приложение. И можем да изкажем гордостта си, че законодателното предложение е финализирано рекордно време. Съветът прие проекта предложението вчера. Днес, незабавно след вашия глас, текстът ще бъде реално подписан. След неговото публикуване следващата седмица държавите членки ще могат незабавно да получат предварителното финансиране. Още предварителното финансиране заделено за инициативата за заето след младите, ще бъде увеличено до 1 милиард евро през 2015 година. Искам да се възползвам от тази възможност да подчертая, че съвета ще продължи активно да наблюдава развитията, свързани с заетостта сред младите и приложението от страна на държавите членки на гаранцията за младеща и на инициативата за заетост сред младите. Също времено трябва да не забравяме, че причините – за стоящи зад безработицата сред младите са доста комплексни. Увеличението на финансите а, е само едно допълнение към останалите мерки и реформи, които държавите членки трябва да приложат, за да се справят с различни елементи, свързани с кризата и с структурни проблеми. За да намалим безработицата, най-вече трябва да създадем повече работни места и накрая, но не на последно място, нека да подчертая важната роля на социалните партньори в този контекст. Благодаря за вниманието. Merci. Nous allons commencer le tour des prises de parole des groupes avec madame. Благодаря. Започваме от името на групите госпожа Маран Шентия, е voudrais dire благодаря, госпожо председател. Искам да кажа на представителя на съвета тази вечер, че инициативата за заедост на младеща, страните членки бяха тези, които я поискаха. Те дадоха инициативата. И мога да кажа, че те, на моменти се създаде объркване между гаранцията за младежка заетост и инициативата за младежка заетост. Но а, ние имаме реално нужда. Гражданите имат нужда от тази инициатива, защото знаем колко огромен е броя на младите безработни. Освен, но а, през първата година инициативата за младежка заетост е, работи много, много слабо в страните членки. Имаше някои добри примери, но те далеч не бяха повсеместни. И е, не ставаше дума само за финансиране. Ставаше е, въпрос за това как е, страните членки могат да прилагат програмата. На европейско ниво реагирахме изключително бързо. За три месеца увеличихме финансирането, предварителното финансиране от 1 на 3 И сега искам да благодаря и на съвета, и на комисията. Но това не решава нещата, защото тези решения трябва да бъдат прилагани. А мнозина от министрите все още объркват гаранцията за младежите и инициативата за младежка заетост. Ние настояваме да упражните натиск върху страните членки, за да могат те да прилагат тази инициатива. Благодаря, че си спазихте времето за изявления. Сега има думата социалистите и демократите господин Бенефей. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, уважаеми представители на съвета. Радвам се, че още веднъж имаме възможност да говорим за този толкова тежък проблем с младежката безработица. Преди няколко седмици одобрихме инструмента за предварително финансиране за тази инициатива. Европейския парламент призвава държавите членки да работят активно, за да се справят с толкова тежката младежка безработица. Държавите членки трябва да са готови да направят всичко възможно, за да решат този проблем Парламента работи с съвета и с комисията, за да се внесат изменения в регламента и съответно държавите членки да получат финансирането за рекордно време. Сега е време да се вземат мерки на място, да има е, конкретно изпълнение. Много често обаче ставаме свидетели на свърголяма бюрокрация, когато става дума за регистрация в програмите, независимо дали става дума за отделни млади хора или за някои е, компании. Вижда се, че за момента нямаме кой знае каква адекватност на тази програма. Много млади хора въобще не знаят нито за младежката гаранция, нито за инициативата за младежка заетост. Това е нелепо и трябва да положим усилия, за да може младите хора да получат предложения за качествени работни места, иначе инвестициите в този инструмент просто ще поведат нещата към една голяма несигурност. Ето защо държавите членки трябва да действат. Необходимо е да се справим с предизвикателството, тъй като иначе бъдещето на едно цяло поколение е поставено на карта. Естествено не може тази инициатива или ИМЗ да се използва като магическа пръчка. Тя не може сама по себе си да създаде работни места. Най-важното е економиката да заработи и да има инвестиции в стратегическите сектори. Освен това има нужда от европейска индустриална политика, имаме нужда от преразпределение на доходите. В Европа има много голямо неравенство, а новото поколение има нужда от бъдеще. Приемате ли синя карта? Приемате ли синя карта, господин Бенифей? Да. Господин Дзани за 30 секунди. Благодаря. Благодаря, че приемате моя въпрос. Аз съм съгласен с това, че имаме нужда да се създават качествени работни места. Но каква система на оценка си представяте, която да може да бъде достатъчно действена и която да гарантира, че е, страните членки не разходват парите за фиктивна заетост, а реално е, допринасят? Credo che sia necessario un misto di azioni. Е, мисля, че има нужда от е, различни действия. От една страна трябва економиката да се задвижи, за да може да се създадат работни места, истински работни места. От друга страна, различните европейски фондове и планове не могат да се превръщат в е, източник на субсидии. Има нужда от нещо повече. Трябва да създадем истински възможности за заетост. Освен това, комисията трябва да ръководи целият този процес. Имаме нужда от микс от мерки. Госпожа Макинтайр от името на екара за една минута. Thank you very much. Благодаря. Безработицата в моята страна и в моя регион всъщност спада през последните години. Безработицата сред групата 16 до 24 години спада бързо през последните години. Той е по-плавен през последните три месеца, първото три месеца на годината, 15,9%, всъщност на последните е, месеци е, се увеличава безработицата, тъй или иначе каквито да са цифрите, има 6500 безработни между 16 и 24 години в Бирмингам. Така че трябва да се види какво е успешно и какво не е успешно. Безработицата сред младите е предмет на инициативата за заетост, но резултатите на тази инициатива не са особено полезни. Много се радвам, че а, в а, Комисията по заетост ще разговаряме с Иляна Иванова именно по тази тема въздействието на мярката. Защото очакваме след една седмица да се приеме пакетът за по-добро законотворчество и е, темата трябва да се подчертае и тогава, защото само така ще постигнем резултати за младите. Госпожа Харкин, две минути. Is... Причината, по която сме тук сега, е да отговорим на толкова тежките въпроси за е, безработицата сред младите. И един от тези въпроси е защо толкова бавно се задейства програмата, защо се бави, какви подобрения можем да очакваме и кога. Няма да ви цитирам отново статистика за безработица. Ние всички знаем, че тя е недопустимо висока. Европейските институции издигнаха инициативата за младежка заетост в отговор на безработицата. Ние искаме да създадем добавена стойност на европейско ниво, но за момента не установяваме такава. И ако искаме да постигнем успех, съвета трябва да изиграе своята роля. И тя е изключително важна. Има много възможности за гъвкавост в инициативата за младежка заето, за стажове, за обучение, за опит на неработилите до сега за подпомагане, за мерки за мобилност, също така и подкрепа на млади предприемачи. Съвета вече ни каза, че е, младежката гаранция и инициативата за младежка заетост не са панацея. Наясно сме с това, но това са сериозни мерки. И причината, по която настояваме съвета да действа е това, че има твърде много забавяне. И, както казваме в нашия въпрос, очакваме бързи, ефективни и е, резултатни мерки от финансирането. Говорихме, тук се спомена и решението на сметната, доклада на Сметната палата за проблемите с е, младежката гаранция. Факта, че не е имало предварителна оценка, че страните членки не са предоставили достатъчно точна информация за мерките в подкрепа на младежката заетост. Тези проблеми трябва да бъдат решени, но също така страните членки трябва да, възприе... да поемат своята отговорност и незабавно да започнат с мерки за младежка заетост. От името на ГОЕ минута и половина. Наред с легитимните съмнения в въпроса на Марита Олскок, трябва да споменем, че модела в много страни се смени. Е, несигурното работно място вече стана норма на много места. Много хора не могат да свържат двата края, като наближи края на, на месеца. В е, южноевропейските държави имаме голяма задлъжнялост, е, налага се да се работи с ЕЦБ, Данъчната политика е такава, че не се облагат с данъци най-богатите хора. Тази инициатива за младежка заетост представлява нещо като параван за прехвърляне на публични средства към компаниите. Е, всъщност тази инициатива води до още по-тежко положение след младите хора. Младите хора нямат нужда от повече обучение. Те имат нужда от политика, която да води до създаването на качествени работни места. Тъй като младежката безработица, ако е твърде голяма, е, води в крайна сметка до банкрут сред много компании. Ако продължаваме да правим така, че хората да обедняват все повече и повече и намаляваме търсенето на стоки и услуги, ние просто ще ограничим възможностите за развитие на обществата. Ето защо трябва да поемем по един нов економически път за създаване на полезни истински работни места. Благодаря. Две минути за госпожа Райнки от името на Зелените. Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на съвета, днес обсъждаме темата, тъй като Комисията по социални въпроси и заедост е задала въпрос за искане за устен отговор към съвета под заглавието е, инициатива е, за заедост сред младите, необходимост от бърза за приложение на ниво държави членки. Опасявам се обаче, че 99% от европейските граждани не знаят каква е процедурата по тези въпроси с искане за устен отговор и каква е тази инициатива. Безръб... И нека да обясня. Безработите сред младите е, достига до тревожни нива в много държави членки. Нека да обясня какво значи това. Неолиберал... Е, нека да го преведа. Неолибералната политика е обърка економиката и създаде масова безработица през последните години. И от това страдат млади хора, които нямат достъп до заетост. Е, реакцията обаче е, показва общи модели. Е, вината се хвърля на Европейския съюз, Европейския съюз реагира, Европейския съюз дава пари. За мен, може би тези средства не са достатъчни, но те ли че те отиват в най-засегнатите райони. Въпросът е, следният. Резултатите на място нямат нужда от първоначални очаквания. Какво означава това? А, това твърде дипломатично изречение трудно се превежда. Какво означава обаче в действителност? Означава, че много депутати в Европейския парламент са изключително гневни, че огромна че е минало толкова много време след приемането на инициативата и тя все още не се е прилага така, както следва. Крайно време е да се подтикнат държавите членки да се размърдат, да приложат тази инициатива и призовавам и гражданите да пишат активно на своите правителства с същото настояване. Госпожа Ажа. Сега ла репрезентанца del Consiglio. Благодаря. Благодаря на представителя на съвета и благодаря на колегите. Въпросът, който аз съм си задавала нееднократно е защо? Защо толкова очевидно неефективна е една инициатива, която има съвсем ясна цел да се реши проблема с младежката безработица. Но, за съжаление, тук става дума само за е, мерки, е, за реагиране по спешност, които не позволяват да се създадат едни дългосрочни проекти, е, ориентиране към бъдещето. Не, нямаме възможност и да проявяваме и е, новаторство. Госпожа Моран Шертие съвсем ясно каза, хората дори не разбират разликата между инициативата за младежка заетост и младеж... гаранциите за младежта. Е, държавните и правителствени ръководители трябва да поемат своята роля. Мисля, че е, изключително много хора просто не са наясно какво е инициативата за младежка заетост, нито а, е, гаранцията за младеща. Не мисля, че те въобще правят разлика между двете, ако изобщо са ги чували. Ако е, знаят за какво е, става дума, че тези програми са ориентирани към е, нуждите на младите хора, може би на национално ниво властите ще, бъдат, ще реагират и по-ефективно. В моята страна, например, това не се случва. Ние не постигаме целите на програмата и мога да кажа, че се срамувам заради това, че нашите правителства просто прахосват, пропиляват средства и възможности, отпуснати от Европейския съюз. От друга страна се предполага да се контролира къде, как, как и защо се харчат парите. И а, ние сме длъжни да направим така, че тези пари да отиват по предназначение. Добре, добре е да има контрол, е, може да се е, провежда той. Ние трябва да знаем къде отиват е, парите. Госпожа Лопе Фонтани. Euh, благодаря, госпожа председател. Не очаквах, че веднага трябва да ми се даде думата. Следва да признаем, че резултатите до момента не отговарят на очакванията и ето защо следва да работим заедно, за да превърнем тази инициатива в един добър и ефикасен инструмент. Е, едно от основните затруднения, като че ли беше премахнато увеличаването на предварителното финансиране. Държавите членки вече могат е, да прехвърлят за по-преден период средствата и това би трябвало да помогне за създаването на възможности за младите хора да излезат на трудовите пазари. Аз мога да проявя известен оптимизъм. Нека да ви дам един пример. Испания е държава с много голяма младежка безработица. Е, там има един децентрализиран модел, който забавя прилагането на инициативата. Въпреки проблемите обаче, ние бяхме едни от първите, които приложихме необходимите мерки и имаме повече от 48 000 души, които са се записали. Много от тях са жени, имам предварително финансиране провеждаме кампании за повишаване на осведомеността и така нататък. Мисля, че е много добре да се сътрудничи с търговските камери, с различните дружества. Трябва да се подобри е, предоставянето на насоки за младеща, за това е, как те да търсят работни места. Благодаря госпожа Штайнрук за една минута. Тъжно е колко време отнема да се приложи една инициатива и така се влушават все повече възможностите на хиляди млади хора. Не можем да седим и да чакаме повече тук в Европейски парламент, но за това подадохме този устен въпрос към съвета, защото целта да се намали безработицата сред младите в Европа евентуално до нула е цел, която по никакъв начин не е постигната. Имаше толкова много конференции, толкова много обещания, но действия не. Все има извинения. Няма пари, след това имало пари, но не са били използвани, след това съфинансирането е проблем, след това предварителното финансиране е проблем. Не може да се поднасят повече извинения. Държавите членки трябва да се задействат. Трябва да се видят ясни, видими инициативи. Трябва да се види, че на младите се помага. Благодаря, госпожа Житнанска. Благодаря, госпожо председател. Ние сме наясно, че с предложението на Комисията за увеличаване на предварителното финансиране парламента го подкрепи, но не можем е, напрекъснато да, наприем, да даваме е, обяснения и извинения защо не действа програмата. В е, Финландия, например, тази програма действа удачно, но като цяло трябва да е ясно, че проблемите с безработицата са различни. и Съответно, всяка страна може да внесе своя отговор за решаването на тях. И независимо от увеличаването на финансирането и от помощта за страните членки, ако страните членки не могат да решат този проблем, откъде ще можем ние да им помогнем? Госпожа Длабайова, уважаема госпожа председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на съвета. Инициативата за младежка заетост е част от е, реформата на трудовия пазар. Това е ключов инструмент е, е, за даване на тласък на трудовия живот на младите хора. Мисля, че този допълнителен милиард, за който научихме вчера, е много важен и много се радвам, че това решение беше одобрено за рекордно време. Ефикасното сътрудничество е единствения начин да се помогне на младите хора. Всички знаем, че в държавите членки има различно ниво на безработица сред младите. Има някои държави, в които повече млади хора са безработни, отколкото имат работа. Други страни пък се справят много добре и те дори нямат право да участват по тази инициатива. Надяваме се, че е, предварителното финансиране в крайна сметка ще доведе до по-бързо изпълнение. Е, сега обаче става ясно, че не се осъществява както трябва тази инициатива. Дали става дума за административни пречки или за е, размиване просто на, на целта, за загубване някъде по веригата. Европейския съюз трябва да направи нещо за подобряване на положението на трудовия пазар. Какво ще направите, за да накарате държавите членки да направят нещо повече? Благодаря, госпожа Дели, за една минута. Към съвета мога да заяви следното. Моля ви, кажете е, на дамите и господа държавни правителствени глави да престанат да плямпат, да вземат да се задействат, да завземат, да покажат малко смелост, малко кораж, да покажат, че приоритетите действително са приоритети и че сред тях действително е заетостта сред младите. Защото а, по-настоящем не е създадено нищо благодарение на Европейската инициатива за младите. А, Държавите членки си измислят всевъзможни извинения. Е, оказва се обаче, че помощта от Европа се увеличава. Разбира се, необходима е малка административна помощ за активна подкрепа за младите, за да се преодолее бедността, да се преодолее е, социалното изключване, но трябва да се работи и за, да постигнем добро бъдеще. Къде е бъдещето? Ами, е, възобновяемите източници на енергия, изолацията на жилищата и така нататък. Има на къде да се работи. И така, дами и господа, държавни правителствени глави. С това приключвам. Просто нямате право повече е, да се занимавате само с приказки. Не може да се търгува с младежи, с младите. Господин Ерно, е, една минута. Кой би помислил, че ще се озовем тук е, европейска политика с пари на дънокоплаците, която нищо не върши? Една много голяма идея да пилеме парите на дънокоплаците, а резултатите са неефективни и разочароващи държавната намеса на европейско ниво е неефективна. И защо парламента настоява ние да натискаме държавните ръководители да го правят? Дънакоплаците в Обединеното кралство могат да използват своите знания, за да създадат мест, работни места за своите младежи. В Германия може да се случи същото. Нещата са много простички. Няма нужда да се работи от Европейския съюз надолу. Оставете страните да си разходват собствените пари за собствените си хора. Госпожа Милера на минута. Благодаря, госпожо председател. Много добре се постави въпроса от председателя на Комисията за по социални е, е, въпроси. Какво ще направим, ако след 12 месеца се окаже, че програмата не дава резултати? Защото в край на кращата едни и същи причини дават едни и същи следствия. И е, ние ще продължаваме да се сблъскваме с увеличаваща се безработица сред, малките, а, сред младите, а не намаляваща се. Това е един порочен кръг, с който се сблъскват всички страни членки. И независимо от а, думите, които тук говориме вече от 30 години, че трябва да представим да говорим, а да започнем да действаме, не виждаме какво се прави. Трябва да се подкрепя е, предприемачеството, инвестициите в енергетика. Нека да упражняваме и резултат, защото е, след една година ще видим отново, че иначе резултатите ще бъдат е, същите. Следващият оратор. Госпожа Юнхериус, благодаря, госпожо председател. Лятото почти дойде и изминаха почти 8 години от началото на огромната економическа криза. Много компании, много банки фалираха, много работни места бяха загубени, много хора излязоха на трудовата борса, и положението им стана изключително тежко. Младите хора са в особено тежко положение и ето защо Европейския съюз предприе инициатива да помогне на младите хора в най-проблемните региони. Одобриха се програми е, за префинансиране, е, предварително финансиране. Като идеята беше в крайна сметка да се избегне проблема с съфинансирането. Доста време мина и не сме на правилен път. Не искаме да има млади хора без перспектива на трудовия пазар. Нещо трябва да се направи. Благодаря господин Калве Шамбон за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председателстваща съвета. Ако погледнем доверието у Европа, и онова, което вълнува хората, ще видим, че най-големия проблем се създава тогава, когато програмите не работят. Точно тази програма не работи. Ако иска съвета да вземе нещата в свои ръце, не може да идва тук и просто да ни представя безсмислени аргументи за централно администриране и така нататък, за това дали парите идват късно или малко по-рано. Нека да спрем с тези глупости. Говори се за проекти, които не се осъществяват, говори се за работни места, които не се създават. Трябва да помогнем на моите хора и това трябва да стане сега. Господин Лопес за една минута. Lo que tenemos claro es que... няма микрофон. Ясно е, че инициативата за младежка заетост не успя да тръгне. Макар, че страните членки се опитват да направят нещо, макар, че целите а, са формулирани по начин, по който затрудняват държавите членки огромен е броя на незаетите млади хора. Само един от 8 според Евробарометър обаче от тези млади хора е чувал за, за инициативата, за която говорим. Да видим какво се случва в Испания. В Испания е, има и голяма безработица, само 48 хиляди обаче от младежите са се регистрирали като безработни и по тази причина те могат да получат е, обучение, например. И голяма част от тях работят за скандално малко е, заплащане. Госпожа Тум. Трябва да има и оценка на въздействията за програми, като например е, инициативата за младежка заетост. В някои страни е, безработицата намаля е, и то понякога звучи много похвално, но всъщност подобни резултати са резултати от миграция. Комисията трябва да огледа какво се случва с основните социални групи. В моята страна безработицата за местното население е доста по-малка, отколкото за рускоговорещото население. Мерси, Павел, по Господин Павел, една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека да приветствам решението да се увеличи предварителното финансиране за инициативата за заетост сред младите, за да се постигне възможно най-добро въздействие и насърчавам комисията да посвети още повече ресурси на програми, борещи се срещу безработицата и на, за насърчаване на предприемачеството сред младите, да се работи с Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка, за да се е, създаде работна група за насърчаване на предприемачеството сред младите. Това ще насърчи економическия растеж и тези е, талантливи хора ще останат в Европейския съюз. Що се отнася до образованието, трябва да подхожда възможно най-реалистично, най-прагматично и за да се постигне това, държавите членки трябва да работят възможно най-отговорно с всичките заинтересовани лица, включително правителствата, е, работодателите, е, организациите на гражданските общества и е, гражданите. И аз като представител на младото поколение смятам, че училищата трябва да, да предоставят възможности на напускащите училища, за да има повече възможности за тях при навлизането им в пазара на труда. Господин Симон има думата. Благодаря, госпожо председател. Тази схема вече работи в рамките на една година. Преди март 2014 година консервативното правителство на Великобритания е, представи една програма. Имаше предложение за минимална е, намеса. 260 милиона бяха предвидени за е, Великобритания около 10 милиона бяха предвидени за моя район. Е, правителството на Великобритания направи едно минимално предложение в тази връзка и година по-късно е, правителството отказва да приеме правилата, които въжат във всички, за всички е в Съюз. Е, и е, отказват е, да направят нещо, освен ако не го направят по своя начин. Резултата е, че много хора в Великобритания, десетки хиляди са безработни. Благодаря господин Пирински за една минута. Председател, въпросът, който се обсъжда всъщност е един. Какво е отношението на съвета по въпросите на изпълнението на така шумно рекламираната вече няколко години младежка гаранция. във въпросите които бяха зададени на съвета и не получиха отговор в началното изявление обръщам внимание на два. ще се ангажира ли съветът да представи оценка за хода на изпълнението на тази гаранция шест месеца след като тя влиза в сила съгласно е, поправения регламент и какво ще прави съветът в случай че тази гаранция очевидно не работи? това са въпросите на които искаме отговор това е задължението на съвета във всяко свое заседание в състав министри на труда и социалните въпроси на първо място да поставя как се изпълнява гаранцията. една минута. 50 милиарден про яр. 153 милиона на година. Мисля, че знаете тази цифра. Толкова струва младежката безработица на година. Но все още има много проблеми с предложението за проекти по програмата и младите хора са настроени критично, защото тази програма не стига до тях самите. Има младежи, които е, провеждат кампании е, с надслова назад към нашето бъдеще. Представете си каква е визията на тези младежи за техния живот доколкото те виждат нещата, парите просто не стигат до тях или когато стигнат е прекалено късно. Това не е правилното впечатление, което трябва да създаваме сред младите. Трябва да си свършим задълженията. Следващия оратор. Милион. Господин Ман, благодаря госпожо председател. 5 милиона млади хора без образование, без обучение, без работно място. Това е нещо изключително сериозно, притеснително. За тях имаме нужда от нещо реално, а не просто думи. Ако парите не се използват както трябва и ако регионалните институции не се договорят относно различните правомощия, то предварителното финансиране може да се окаже и недостатъчно и просто ще се стигне до задъна на улица и няма да има ефикасни действия. Госпожо представител на съвета, ако се увеличи предварителното финансиране от 1% до 30%, по-добре ли ще заработят нещата? Ще продължите ли да обсъждате този въпрос на заседанията на съвета? Ще включите ли в занятието малките и средните предприятия? Ние не можем да оставим засегнатите от този проблем просто така сами на себе си. Надявам се, че нещо ще се направи. Благодаря колегата Кумпола Натри. Е- госпожо председател, е, госпожо представител на съвета, Инициативата за заетост е, сред младите беше особено приветствана, когато се прие през 2013 година и тогава се говореше, че това е начин да се покаже, че Европа е континент за младите – но обещанията бяха големи, а средствата всъщност не достигнаха до младите. Не трябва да се отказваме. Трябва да намерим нови начини да помогнем на младите хора. Трябва да се използват всички възможни средства, за да се отбележи напредък. Трябва да се включат фирмите, трябва да се включат асоциациите на младите. Има и области е, е, от други отрасли, в които можем да работим. Трябва да помогнем на младите да имат достъп до обучение, за да могат да се развиват. С това приключваме с списъка на изказващите се спонтанни изказвания. Само 8 мога да приема. Госпожа Рибейра. Благодаря, госпожо председател. Две години минаха от е, започването на тази инициатива, тя обаче не се прилага като трябва в Европейския съюз и ние се проваляме пред младите хора. Безработицата сред тях е абсурдно висока и дори да се изпълнят всички условия по програмата, съвета трябва да положи още повече усилия и да действа много бързо. Държавите членки още не са приложили тази инициатива. Говоря за някои от тях. Те трябва да видят какво се случи в моята страна, Португалия. Въпреки тежкото положение, ние изпълнихме програмата в пълна степен и сега виждаме плодовете на тези усилия. През последните две години 200 000 млади хора бяха въвлечени в това начинание намалението на младежката безработица е 2,2%. 15 000 души е, в рамките на една-две години. Има предложение да се прехвърли тази инициатива и към по-възрастните хора и мисля, че така ще се помогне на още повече безработни. Господин Негреско. 6 милиона млади хора без работа. Нека да си зададем въпроса. Как е, тази инициатива за младежка заетост ще даде възможност е, дори с увеличено предварително финансиране да се създадат работни места? Страните членки са тези, които трябва да действат, за да могат да превърнат тези средства в конкретни програми – и възможности за обучение за младите също така. Всеки ден, който минава, създава допълнителни е, пречки и губи е, надеждите за тези милиони млади безработни. Госпожа председател, Безработицата създаде арм... Е, е, е, затягането на коланите създаде армии безработни в Европейския съюз. 5 милиона са те. В Гърция 50,5% от младите през декември бяха безработни. В Италия 41,5%, в Испания 50%. Трябва да се променят политиките, трябва да се е, сложи край на политиките на бюджетни ограничения и трябва да се опрости дългът. Какви средства се предоставят? 6 милиарда евро за инициативата за заетост, 10 милиарда за гарантите за младите. А господин Драги е, дава с хиляди пъти повече за количество на облегчение на финансовите институции и банките. А за какво говорим тук? Държавите членки също нямат пари. В Гърция 160 е, милиарда евро трябва да бъдат предоставени от е, гръцката държава чрез кофинансиране, е, за да се получат европейските средства. Господин Мария, моля ви, изпазвайте времето за изказване. Заповядайте, госпожо. Не, господин Новаков, заповядайте. Госпожо председател, моите 60 секунди днес ще ползвам не за да посочвам проблемите, а за да предлагам решения. Ако ще се занимаваме с решаването на младежки проблеми, то по-добре да го направим с младежки подход и на езика на младите хора. Опитът ни научи, че няма значение колко пари сме похарчили за заетост. Това, което се брои накрая, е колко млади хора са си намерили работа. Нека да сме крачка напред нека да преминем от субсидиарна заетост към насърчаване на младежкото предприемачество. нека да събудим предприемача във всеки млад човек навън. нека служителите в бюрата по труда не са просто чиновници. нека махнат вратовръзките си и отидат на терен при тези които се нуждаят от тях. нека използваме смартфоните в борбата с младежката безработица. нека службите по заетостта имат приложение така че да са близо до младите хора. накрая но не на последно място младите хора мразят опашките. Те мразят да се редят пред гишета, мразят бюрокрацията и многото документи. Нека да премахнем тази бюрокрация. Нека дадем шанс на младите и те ще преобърнат Европа. Благодаря ви. Господин Кючук, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, усилията за преодоляване на проблема с тревожно високите нива на младежката безработица трябва да бъдат общи целенасочени и ориентирани към ефективни действия оценявам предприетите до този момент действия насочени към повишаване на младежката заетост особено инициативата за младежка заетост но въпреки направените усилия в тази посока към февруари две хиляди и петнадесета година близо пет милиона млади хора са били без работа в европейския съюз. съзнавайки сериозните затруднения които държавите членки изпитват при стартиране на оперативните програми подпомагани по линия на инициативата за младежката заетост и аз бях сред онези членове на европейския парламент които подкрепиха предложението на европейската комисия за повишаване размера на предварителното им финансиране. знам че само по себе си отпускането на допълнителни средства няма да реши проблема затова бих искал да запитам съвета какви действия възнамерявате да предприемете по отношение на приложенията на така речените средства и как мислите адекватно да отчитате постигнатите резултати? благодаря за вниманието. Госпожа Пос, една минута. Благодаря. Безработицата не е свързана само с липсата на заетост. Има много хора, които са безработни, защото просто са дискриминирани. Ромите винаги са били една от най-маргинализираните групи и в тези тежки времена те страдат много. Е, безработицата сред младите хора е три пъти по-голяма е, от колкото останалото население. Е, младите роми нито учат, нито работят, е, нито имат някакво друго обучение. Ето защо трябва да се заложи и на младите роми в тези програми и трябва да има специални програми е, за, за тях. Това е изключително важно, за да може младите роми в Европа да имат шанс за по-добър живот и е, да се спре най-накрая с този антициганизъм в Европа. Благодаря, госпожа Петер. Poštovana е, kolegice, drago Благодаря, госпожо председател. Колеги, много се радвам, че задавате въпроса за изпълнението на инициативата за младежка заетост. Правилно извадите извода, че страните с най-висока безработица, най-засегнатите от кризата, всъщност изостават с прилагането на тази програма и програмата за младежка гаранция. В Хърватия сме в рецесия вече 6 години. До 14% стига в младежката безработица. 40% извинете е, стига младежката безработица и това е втората страна с най-висока цифра в Европа. Правителството ни не е използвало нито едно евро от програмата до февруари 2015 година. Младите хора напускат среда... Е, страната. Затова питаме комисията как смятате да настоявате и да окоръжавате страните да при Лагат съответните програми. И в края на кращата, ако държавите не работят, правителствата трябва да бъдат свалени Уважаема госпожо председател, макар че измина повече от година от изпълнението на инициативата за младежка заетост, резултатите на местно ниво са далеч, далеч от очакваните. На мнение съм, че трябва да използваме ефикасно не само наличните финансови инструменти, но и да пристъпим към така необходимите образователни реформи трайното решение на този проблем минава през образователни промени които предлагат разнообразни форми на неформално обучение акцентират върху практическия опит и стимулират предприемаческия дух и иновативното мислене на младите хора. не на последно място смятам че схемите за младежка заетост трябва да се адаптират според конкретните проблеми на държавите членки. в българя например едно от най сериозните предизвикателства продължава да бъде трудният преход от училище към заетост. наред с това в контекста на демографската криза в моята страна емиграцията на висококвалифицирани специалисти продължава да нараства. съветът трябва не само да следи за бързото и ефикасно изпълнение на програмата но и да познава добре проблемите и трудностите пред които са е изправени държавите членки и да действа. благодаря. Madam President, members, uh, let me use this opportunity to signal once. Уважаеми дами и господа, нека да се възползвам тази възможност. Прекъсване от зала. Имате думата. Благодаря. Нека да използвам тази възможност отново да подчертая голямото политическо значение на инициативата за заедостта сред младите. Нека да благодаря на Европейския парламент за отличното сътрудничество, което ни позволи да реагираме по подходящи начин на предизвикателствата на безработицата сред младите. Ми попитахте какво е, е, пречи на държавите членки да действат. На този етап е, все още е трудно да се е, направи оценка на действителния напредък на място отчетният цикъл на ниво Европейски съюз все още не е започнал. Освен финансовата ликвидност, мога да спомена три други предизвикателства, именно трудности пред приложенията. Първо, в някои държави членки няма структура за приложението. На второ място, финализирането на определенето на компетентните органи също се подчертава от някои държави членки. На трето място има някои въпроси, свързани с административния капацитет на националните, е, регионалните и местни структури, прилагащи инициативи, е, свързани с инициативата на за... за заето сред младите. Как държавите членки възнамеряват да се погрижат да има бързо и ефективно прилагане? Съветът смята, че съответната ликвидност ще помогне за по-бързо прилагане на мерки за политиката, свързани с националните планове за приложение на гарантията за младите и плановете за предварително финансиране трябва да доведат до бързо мобилизиране на ресурсите и по същ... и, и следователно до увеличение на капацитет на националните органи да излизат с обяви за подаване на проекти и за, за, да оценяват проектите. Може е, скоро да се очаква, че ще се бъдат постигнати положителни резултати. От друга страна, приложението на гаранцията за младите иска и структурни реформи и мерки насочени към е, отделните млади хора, е, съгласно техните потребности и приоритети. Схем, схемата за гаранция е, за младите е една от тези мерки. Всички държави членки са подали своите планове за приложение на гаранцията сред младите. Приложението на национално равнище редовно се проверява от съвета. Взема се предвид и становището на Комисията по заедост. Важно е да се обменя опит, важно е да се оценява и въздействието на мерките. съключение. Нека да подчертая, че държавите членки по-настоящем подават структурирани доклади за приложението на инициативата за заето сред младите. Така ще може да се оцени напредък на държавите членки при приложението на инициативата за заето сред младите и ще се финализират допълнителни мерки, свързани с средовното наблюдение страна на съвета. Ефективното наблюдение е едно от предварителните условия за успешното приложение и устойчивостта на прилива на финанси. Затова се иска многостранно наблюдение на приложението и оценка на напредъка от всички партньори. И накрая, но не на последно място, опита ни от 2014 година показва, че не са се подобрили положението в различните държави членки, свързани с заедостта сред младите. и се надяваме тази тема да бъде разгледана в контекста на Европейското полугодие през 2015 година. Европейският съвет ще обсъди темата през юни на своето заседание, когато ще изслуша и специалния доклад на Сметната палата. Държавите членки трябва да задълбочат и своите усилия и да се съсредоточат към върху приложението на съответните структурни реформи, за да предоставят качествени мерки за подкрепа на младите, така че те да могат да участват на базарна среда. Говорим за образование и за обучение. Това са много важни мерки. Така в заключение съветът е съгласен, че трябва да бъде направено повече, за да се е, продолее безработицата сред младите. Аз току-що изредих мерки, които е, се по които се работи в съвета и в комисията, са... Утре не мога да ви обещая нещата да бъдат решени. Такова чудотворно решение няма, но а, мога да ви уверя, че се прави всичко възможно да се намери решение възможно най-бързо. Благодаря.